So, vielen Dank. Благодаря. Благодаря, уважаеми дами и господа. Уважаеми колеги, откривам заседанието на председателския съвет. Днес присъстват всички е, депутати от Европейския парламент. Искам да благодаря най-сърдечно на групата на НП, че ни предостави днес е, тази зала вместо пленарната зала. Благодаря ви, колега Дол. Мисля, че госпожа Меркел ще се чувства особено уютно в тази зала. Приветствам сега сред нас федералния канцлер на Федерална република Германия, госпожа Ангела Меркел, която ни оказва честа да присъства днес тук. Искам да кажа няколко думи във връзка с дневния ред. Уважаеми колеги, госпожа Меркел, след малко встъпление от мен ще прочета едно приветствие, след което ще дам думата на председателите и на посочените от политическите групи колеги, като моля да спазват регламента за изказванията. Госпожа федералният канцлер има задачи след това и трябва като напусне тази зала да отиде в Лондон, където е, има ангажимент. Госпожа Меркел, вие видяхте, че тъй като не сме в пленарна зала, не сме разделени е, по политически групи, така че от е, лявата страна на тази зала се чуваха най-силни аплодисменти това може би като встъпление за вашата реч. Уважаеми колеги, госпожа Меркел, както казах, ще направи изказване пред вас. Ние оговорихме тази среща още преди доста време. Мислехме, че това ще бъде реч в пленарна зала, но по технически причини това не е възможно, затова ползваме тази зала. Обаче, моето впечатление е, че атмосферата е като на пленарно заседание. През този месец имаме извънреден съвет, е, госпожо федерален каунцлер, е, ние е, провеждаме тази среща на върха във връзка с средносрочното планиране на Европейския съюз. Вие познавате позицията на Европейския парламент, както по същество, така и от бюджетната страна, която разработи парламента, аз искам да посоча, че решението на Европейския парламент по доклада на колегите Бърге и Калфин, в който е изложена позицията на Европейския парламент за средносрочното финансово планиране, беше приета с мнозинство повече от 500 гласове от всички парламентарни групи в Европейския парламент. Това е мнозинство, което показва, че парламентът застава зад своето решение и то не само като качество, но и като количество, имайки предвид е, многото гласове, който получи този е, доклад. Европейският парламент, както виждате, е готов на компромиси. Ние дефинирахме изходни точки. Това са изходните точки за нашите преговори и ние сме готови е, на края на тези преговори да постигнем честни компромиси. Казвам съвсем ясно, че който каже, че съществува само нашата позиция, а иначе а, е, ще има вето, не трябва да се чуди, ако от другата страна, най-вече от гледна точка на европейските народи, също ще има вето. Затова Европейският парламент е готов на компромиси, но е готов и за борба. Радвам се освен това, че днес вие сте сред нас за да говорим за основния дебат, който ще имаме през декември за посоката на Европейския съюз, за а, новият ред, за бъдещето на Европа. Госпожо Меркел, давам ви думата сега с голяма радост. Уважаеми господин председател, скъпи Мартин Шулц, уважаеми господа и госпожи депутати, уважаеми дами и господа, радвам се много, че днес мога да говоря пред вас и това е първата възможност от германското председателство на Европейския съюз през 2007 година да говоря пред вас. С удоволствие искам да се възползвам от тази възможност, за да ви изложа моето виждане за състоянието на Европейския съюз, т.е. не само за средството средносрочната финансова рамка. Ние бихме могли в дискусията да говорим и за нея. След два дни, на 9 ноември, за ще бъде отбелязана 23 годишнината от падането на Берлинската стена. 9 ноември 1989 година беше един наистина щастлив момент за германците, но също така и в цялата история на Европа. Този ден е символ на началото на една ера на свободата, единството и демокрацията в Германия и в цяла Европа. Ние, германците, никога няма да забравим, че щастливото развитие на нашата страна не се не бива да се разделя от историята на Европейския съюз. Ние е, няма да забравим също и, че това се дължи на стремежа за свобода на нашите източни съседи. Вие, дойче... Ние, германците, знаем каква е нашата отговорност за доброто бъдеще на Европейския съюз и с това съзнание Федералното правителство на Германия – изпълнява своята политика, разбира се, за нашата страна, но и за Европа. Днес искам да изложа един от основните мотиви, един от основните движещи механизми на Европа. Свободата, която дава възможност да се живее в мир и благодействие. Свободата във всички нейни проявления. Свобода на изявленията, свобода на медиите, свобода на убежденията, свобода на събранията. Тази свобода трябва да бъде защитавана винаги. Без свобода няма да държа държава. Без свобода няма многообразие и няма толерантност. Свободата е основата за единна и решима Европа. И именно в а, м, голямото изпитание, което Европа трябва да премине днес, силата на свободата може да ни помогне Европа да излезе по-силно от кризата, защото силата на свободата, това е мое убеждение, ни дава също смелост за промени. Това е онази смелост за промени, която днес ние трябва да докажем, за да можем да укрепим позицията на Европейския съюз в международната конкуренция през 21 век. При моите пътувания извън Европейския съюз, например в Азия, аз през последните години съм видяла много динамични и е, амбициозни страни, които се стремят към прогрес. Там обръщат поглед с интерес към нас, към Европейския съюз. Обаче там получавам и скептични въпроси дали европейският експеримент ще издържи на кризата. И този въпрос ясно показва актуалната тежка криза, която доминира нашите възприятия тук в Европейския съюз и тя доминира също и е, света извън Европейския съюз. И сега трябва да променим този скептичен поглед към Европа с усилена работа тук при нас в Европейския съюз. Защото за нас е, не само е голяма чест, че Европейския съюз тази година ще получи Нобеловата награда за мир. Тази значима награда, получена в тази тежка криза в Европа след приемане на римските договори преди 55 години е един изключително ценен политически сигнал към света, но също и към нас, европейците. Мартин Шулц ще получи наградата заедно с а, председателя на Европейския съвет и председателя на Европейската комисия в Осло. И се радвам, че някои от моите колеги, включително и аз, решихме да участваме в тази церемония. С това ние искаме да подчертаем, че Европейския съюз, това сме всички ние – всички ние 500 милиона граждани на Европейския съюз и всички ние знаем, че ние европейците сме обединени в нашето щастие и за нашето щастие. Нобеловата награда за мир е, ще ни напомня винаги за това при нашата усилена работа. Нобеловият комитет ни показва със своето решение да поставим в центъра това, което е решаващо по време на настоящата криза и това не са дълговете, не е събестойността на труда и темповете на растеж, колкото и да са важни. Много по-важно обаче е убеждението, че нашата обща валута е не само обща валута, тя е символът за успешното демократично и мирно обединение на Европа, тя е символ на Европа на свободата, благосъстоянието и прогреса. И е, не става дума за нищо по-малко от това щастието от европейското обединение да го опазим и да го доразвием за нашите деца. Затова Нобеловата награда задължава всички нас да създадем един по-добър Европейски съюз. Европа на стабилността и Европа на силата. Мартин Шулц е, съвсем основателно посочи в речта си при избирането му на Европейския парламент, сега ще го цитирам, или всички ние ще загубим, или всички ще спечелим. Нашата обща позиция, уважаеми дами и господа, може да бъде само тази. Ние искаме и ще спечелим всички заедно. Това е и моето убеждение. И заедно ние можем да доведем нашия европейски модел е, до економическа отговорност е, и можем да го укрепим така, че той да стане по-силен от всякога. И заедно трябва да е, осъзнаем силата на свободата и да намерим смелостта за промени първите е, успехи при преодоляването на кризата вече се виждат както в държавите членки, така и при разработката на нови инструменти за овладяване на кризата. Разбира се, ние не трябва да се задоволяваме с постигнатото. Има още много какво да се направи, за да спечелим изцяло доверието в Европейския съюз. Затова ние не трябва да оставяме нещата недовършени. И днес искам да ви обещая, Германия ще заложи всичко, ще направи всичко, всичко, за да може Европейският съюз и в бъдеще да спази обещанието си за свобода и благосъстояние на своите граждани. И аз съм тук, сред вас, защото залагам на вашата подкрепа, защото се увеличават онези, които смятат, че не трябва да скръстваме ръце и е, не трябва да обновяваме Европейския съюз и Европейския валутен съюз. Не, вместо да скръстваме ръце, ние трябва крачка по крачка да вървим напред, така че да постигнем пълно разгръщане на силата на Европа, динамиката на Европа, която тя може да ни предложи, силата, която тя излъчва навън в целия свят. Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо в речта си за състоянието на Европейския съюз на 12 септември посочи, цитирам, ние трябва да завършим економическия и валутния съюз. И в действителност ние сега трябва да намерим правилния път, за да можем трайно да стабилизираме економическия и валутния съюз, като отстраним грешките при неговото основаване. При това трябва да бъдем амбициозни и взискателни и не трябва да се стъписваме пред промени в основните договори, ако това е необходимо. Този процес на задълбочаване на Европейския съюз, той е неотменен и за това аз Виждам във вас, Европейския парламент, а и в Европейската комисия съюзници в този процес. Искам изрично да подчертая това. За актуалната ситуация на криза няма модел, тя е уникална. Европейският съюз е уникален сам по себе си като структура и за това трябва да направим това, с което Европа справо се слави. Ние трябва да бъдем изобретателни и да намерим нови собствени решения. Всички държави членки трябва да извършват реформи и трябва да провеждат е, строги мерки за консолидация с цел постигане на по-висока способност, за да се справят с кризата. И аз знам, че някои държави членки са особено засегнати от кризата и те изискват много от своите граждани. Знам, че хората там страдат от мерките за борба с кризата. В това тежко за тях време обаче аз мога да предложа една новина. Реформите показват вече първоначални успехи, така че усилията не са на празни. В Ирландия, Португалия, Испания, но и в Гърция Значително спадна себестойността на труда и това е много важен фактор за конкурентоспособността. Дефицитите в търговските баланси също спадат. Последователният курс към реформи на държавите членки за повече е, конкурентност може да се извърши чрез повече солидарност в Европа, например чрез новия стабили... траен стабилизационен механизъм. Всички тези неща са изключително важни. Имам предвид по трайната консолидация и растежа. Те се обославят взаимно. Аз посочвам това, защото в момента ние понякога противопоставяме тези неща, но са ни необходими и двете. необходими е нов растеж, искаме повече заетост на базата на солиден бюджет, обаче имаме и отговорност за бъдещите поколения – и не би трябвало да отнемаме тяхното жизнено пространство. Растежът е, е плод на предприемаческата дейност. Растежът не е това, което можем да дефинираме ние като политици. Ние трябва да имаме хора в Европа, които са обзети от предприемачески дух. А този дух е плод на свободата и на необходимата гъвкавост. И за това трябва да работим в Европа. По тази причина пактът Европлюс предвижда мерки за растеж и заетост. И тези мерки трябва да бъдат укрепени в държавите членки. Освен това, ние имаме и фискалния договор, който е а, пакт за растеж и заетост. Тоест, от една страна нас става дума за това публичните средства да се използват целенасочено, но тъй като парите не са всичко, от друга страна ние създаваме предпоставки за нов растеж най-вече чрез енергично усъвършенстване на вътрешния пазар. Законодателните мерки на пакта сега трябва бързо да бъдат приложени. Така ние ще можем да освободим сили за растеж, а това е решаващо за нашето бъдеще. Съветът чувства задължение към изпълнението на тази тази повеля, парламентът също. Естествено, средносрочната финансова рамка за Европейския съюз, която Европейския съвет ще приеме след две седмици, е много съществена предпоставка за това да можем да дадем необходимите импулси за растеж. И всяко евро, това трябва да бъде нашият мащаб, всяко евро, което харчим, трябва да носи добавена стойност по отношение на растежа и заетостта. Не става дума само да бъдат влагани средства, влагани целенасочено, целенасочено, поради което нашите политики трябва да бъдат поставени на проверка и изпитания, за да можем да отстраним последиците от кризата. И е важно също критично да погледнем какви са основните грешки в архитектурата на економическия и валутния съюз, за да можем да ги отстраним. Аз съм убедена, че само когато направим двете неща едновременно ще имаме дългосрочен успех. Само тогава ще можем да създадем една Европа на силата и стабилността. С договора от Мастрик през 1992 година, т.е. преди 20 години, беше създаден економически и валутния съюз. Тогава онези, които го създадоха, си представяха един истински економически съюз, но не получиха достатъчна подкрепа. Получи се валутен съюз е, с изцяло общност на парична политика, но економическият съюз беше твърде слаб. Последиците от това решение, което е, се прояви след въвеждането на еврото, днес е, с тези последици ние трябва да се борим. Така проличаха и се увеличиха разликите в конкурентоспособността на страните от еврозоната, вместо да намалеят. Само трябва да погледнем а, себестойността на труда. Жан-Клод Трише, е, председателят на Европейската е, Централна банка, често посочваше това, но не беше достатъчно чувств. Така че в някои държави членки години наред се трупаха дългове без това да е, бъде наказано с съответни санкции в рамките на економическия и валутния съюз. Така че много преди избухването на настоящата криза, причините за нея бяха на лице. А проблемите в държавите членки са следните. Е, държавен дълг, е, недостатъчна конкурентоспособност, а световната финансова и економическа криза 2008-2009 година естествено е, се влушиха тези условия при нас. Ако всички държавни членки спазваха приетите гранични стойности и спазваха изискванията за съюзност, економическият и валутният съюз никога не би попаднал в една подобна криза, дори економическият съюз да беше останал слаб така че този смес от нарушения и грешки още в самото начало доведе до настоящото състояние. Затова е важно наистина да се извадим поюки от тази криза. Трябва да се погрижим тя да не се повтори, трябва да се погрижим Европа да излезе от кризата по-силна. Това означава, че ние трябва да отстраним пропуските при създаването на економически и валутен съюз, да обновим неговите основи и освен това ние трябва да създадем надежност в държавите членки, така че те да а, могат най-накрая да спазват задълженията, които им налага общата валута. Ние като държавни и правителствени ръководители или нашите предшественици Например, се споразумяхме за това всяка от държавите членки да отделя 3% от БВП за изследователска и развойна дейност. Сега имаме държави, които отделят 7% и държави, които отделят 3%, но не се спазва това, което ние първоначално решихме. За това за мен 4 неща са решаващи за бъдещето. Първо, един обновен економически и валутен съюз се нуждае от повече финансова и пазарна политика. Нуждае се от добре функциониращи и здрави финансови пазари, поради което трябва да бъдат по-точно дефинирани техните рамкови условия и а, да се хармонизира регулирането на финансовите пазари на европейско равнище, като разбира се следим и а, това да става в световен мащаб по отношение на финансовите пазари. Освен това трябва да имаме ефективен а, европейски механизъм за банков надзор, за да можем по-добре да предотвратяваме системата системните рискове. Най-новите решения на Европейския съвет ясно показаха, че качеството трябва да върви пред бързината и е много важно нашият надзорен механизъм да може да функционира на практика, поради което трябва да бъдат изяснени всички правни въпроси, свързани с него, защото това трябва да бъде банков надзор, който наистина заслужава името си. Второ, един обновен економически и валутен съюз се нуждае от повече обща фискална политика. За укрепването на на бюджетната дисциплина, ние вече сме направили много и сме излезли твърде напред. И аз мисля, че вече този банков надзор е ратифициран от почти всички накрая от Франция и Исландия. Аз мисля, че на европейско равнище трябва да имаме здрави механизми по отношение на националните бюджети които е, не спазват е, договорените параметри. Трето, един обновен економически и валутен съюз се нуждае от повече обща економическа политика. Днес виждаме много ясно, липсваше и липсва достатъчно е, задължителна економическа и политическа координация така че не можем да влияем върху националните действия на държавите членки, които да бъдат насочени към траен растеж и заетост. Аз искам още веднъж да припомня, че тогавашният председател на комисията Жак Делор през 1989 година състави един доклад, в който посочи е, значението на двата стълба за економическия и валутен съюз. Цитирам, един валутен съюз без е, достатъчна степен на е, економическа и политическа конвергентност няма да издържи и дори ще навреди на общността. Тогава е, още през е, 1989 година Жак Делор каза това. Кризата показа правотата на неговите думи. Тя показа, че наистина някои отделни държави членки могат да а, разклатят економическия и валутния съюз, а това и състоянието на всички 27 държави членки. Така че трябва наистина да извършваме по-добра политическа и економическа координация. Какво трябва по-точно да направим? На економическия съвет през октомври проведохме една дискусия и сме единни, че в онези сфери, които са от особено значение за политически и валутния съюз, трябва в бъдеще да се извърши по-дълбок анализ, защото загубата на конкурентоспособност от страна на някои държави членки ще разклати економически и валутния съюз. Трябва да има укрепване там, където се засягат основни сфери на националния суверенитет. Аз, например, мисля за някои чувствителни политически сфери, като например политиката по отношение на пазара на труда и на данъците. Естествено, ние трябва да действаме внимателно. Принципът на субсидиарност и националните демократични процедури трябва да бъдат респектирани. На нас са ни необходими решения, които представляват добър баланс между необходимите нови права на намеса на Европейския съюз и а, свободата на действие на държавите членки и техните парламенти. Европейските институции трябва да бъдат укрепени така че да могат да коригират на време допуснати грешки и пропуски. Наистина трябва да се стигне до истински обмен между европейското и националното равнище и аз се застъпвам за нова поетапна и диференцирана процедура, в чието рамки държавите членки със съгласието на техните парламенти ще приемат задължителни споразумения за реформи, с европейските институции, например с Европейската комисия. Мога да си представя конкретни мерки за реформи, които ще доведат до повече конкуренция които ще се възползват от целенасочените инструменти на европейско равнище и от европейската солидарност. Става дума за една идея за бъдещето, която се нуждае от добра основа и на Европейския съвет ние ще решим, ще вземем решение какви мерки са необходими. Имам предвид Европейския съвет през декември. Аз ще пледирам за това през декември да бъде прият амбициозен план, амбициозна пътна карта за обновен Европейски економически и валутен съюз. И е, този, тази пътна карта ще трябва да бъде изпълнена през следващите 2-3 години. Уважаеми дами и господа, още веднъж искам да посоча, че Европейския парламент е преди всичко наш партньор. Не става дума да създаваме разделение в Европейския съюз или пък е, да направим нещо против Европейския съюз Европейската комисия, Европейския парламент. Просто нашите решения трябва да бъдат такива, че по смисъла на думите на Жак Делор да се стигне до по-добро економическо сътрудничество и политическо сътрудничество, за да можем трайно да спечелим доверието на нашите граждани. Нека да бъдем честни. Европейската е, криза на а, държавния дълг е основно една криза на доверието, когато става дума за инвеститорите. А печеленето на доверие е бавен процес и а, Европейският валутен и економически съюз всъщност е насочен към благосъстоянието на европейските граждани, които представлявате вие тук в парламента като депутати. Аз вече казах каква е загрижеността от разделянето на Европейски съюз на 17-те и 27-те, скоро на 28-те първо, задълбочаването на а, економическия и валутния съюз е неотменна част от бъдещето на Европейския съюз и второ, един обновен економически и валутен съюз ще бъде открит винаги за държавите, които още не са част от еврозоната. Ние винаги ще бъдем с широко отворени врати е, за всички, защото е, с тази цел е основание Европейския съюз. Аз ще работя за това един задълбочен економически и валутен съюз да не води до Европа на двете скорости, а, на Европа, а до Европа а, е, на отвоената сила. И освен това, аз съм дълбоко убедена, че целта да стабилна и силна Европа може да се постигне само тогава, когато държавите членки и органите на Европейския съюз заедно работят за изпълнение на тази цел. Дами и господа, знам, е, че има загриженост е, по отношение на е, тенденцията на национализация. Ние трябва наистина да се извадим полки от тази криза. И ако направим това, ще а, е, бъдем свидетели точно на противното. Ще а, е, видим, а, е, че ще настъпи европеизация на а, националните тенденции. Всеки ще може да се убеди, че ще може да а, преживее и да се надява на добро бъдеще в а, една единна Европа. И мисля, че когато ние сме единни като Европейски съюз, само тогава ще имаме успех. Националните парламенти ще трябва да е, приемат отговорността си за европейската интеграция. Господин е, Херман Ван той в една реч е, в Брюксел тази година каза, че националните парламенти, цитирам, трябва да бъдат такива, че да могат да се нарекат европейски институции. Европа това сме всички ние. Европа това е вътрешна политика. Един по-силен диалог между националните парламенти и вас, депутатите от Европейския парламент, ще бъде подкрепа за националните парламенти още по-добре да изпълняват задачите си за доброто бъдеще на Европейския съюз. И аз съм убедена, заедно можем да създадем Европа на стабилността и Европа на силата. За това ни е необходима повече демократична легитимация и контрол. За мен е решаващо легитимацията и контрола да бъдат на това равнище, на което се вземат и изпълняват решения. Тоест, ако се укрепи дадено правомощие на европейско равнище, тогава ще трябва да се укрепи и ролята на Европейския парламент. Ако са засегнати национални правомощия, естествено националните парламенти трябва да играят решаващата роля. И ние трябва да дискутираме открито за това как на европейско равнище е, се вземат решения, засягащи само еврозоната, могат да бъдат е, легитимирани в бъдеще. Трябва да си помислим за това дали само е, ще гласуват парламентаристи от държавите членки на еврозоната, но това разбира се не означава, както се предполага, че ще създаваме нова парламентарна институция. Не, ние имаме Европейския парламент. По-добра демократична легитимация и контрол. Този принцип трябва да следваме при всички мерки за задълбочаване на економическия и валутния съюз, защото това е сърцевината на един обновен Европейски съюз. И казвам това изрично като а, правителствен ръководител на една страна, че само чрез демократична легитимация на националните парламенти ще постигнем необходимата демократична легитимация и в Европейския съюз. Разбира се, спомням се сега за а, нашето председателство през 2007 година. Тогава, а, по повод 50 годишната от подписването на римските договори, ние изразихме основното си убеждение в Берлинското а, Берлинската декларация. Този документ е подписан от а, Ханс Герт Петерин, който тогава беше председател на парламента. И а, това може да се тълкува като проби в тежките преговори, които в крайна сметка доведоха до договора от Лисабон. Тогава ставаше дума за дълбочаване на Европейския съюз като цяло. Днес става дума за това и економическите и валутния съюз да бъдат задълбочени, Европейския съюз да бъде доведен до нова стабилност и до нова сила в Берлин Берлинската декларация от 2007 година ние казахме, нашата история е предупреждение за нас – да защитаваме това щастие за бъдещите поколения. За тази цел ние трябва непрекъснато да обновяваме политическото лице на Европа. Обедена съм, че само когато политическото лице на Европа и на економическия и валутния съюз се обновява съгласно с хода на времето, тогава ние ще изпълним нашата отговорност. Понякога често ми задават извън Европа въпроса дали европейският експеримент ще издържи кризата. Ще ви кажа какво отговарям на тези въпроси. Аз съм физик и познавам много добре а, опитите. Аз казвам, че е, Европейския съюз отдавна е напуснал стадия на експериментите, ако изобщо може Европейския съюз да се нарече експеримент. Европейския съюз отдавна се е превърнал в нещо стабилно и е преминал в стабилно агрегатно състояние. Дори да трябва ние постоянно да обновяваме нашите парламенти, това не разколебава нашата сила. И ние като политици трябва да кажем, че ще продължим да пишем историята на успеха на Европейския съюз. Германия ще даде своя принос за това. Европейския съюз ще има успех, защото излъчва силата на свободата, за нас, европейците, и ни дава сила, смелост и фантазия. Когато сме обединени, сме по-силни. Когато сме обединени и решими, ще можем европейският економически и е, социален модел, да го защитаваме в целия свят, така че той да се превърне в модел и за други части на света. Това и нищо по-малко не трябва да бъде нашата обща воля. Аз мисля, че нашето общо европейско бъдеще, е, това, че ние сме е, обединени в е, щастие. Мейор, полемиор, Лемиор, United for the Better. Благодаря. Благодаря, госпожо Меркер. Има думата председателя на ЕНП, групата ЕНП, Жозеф Дол, за 7 минути. 6. Добре. Йозеф има, а, Жозеф Дол има 7 минути. Госпожо канцлер, уважаеми колеги. За мен е голяма чест и удоволствие да ви приветствам тук, госпожо канцлер. Това е един решителен момент за Европа. От 100 години е, има мир, казвате вие. Обаче, ние сме в момента на кръстопът път или ще можем да създадем Европа на мир, конкурентоспособност и свобода. Обаче годишната, многогодишната рамка е нещо, с което трябва да се занимаем. Не става дума за бюджетен въпрос. Трябва да отидем по-нататък. Въпросът е как трябва да се подкрепят проектите, които ще гарантират нашата, нашия просперитет и ще подкрепят младото поколение. Европейският бюджет е неизбежно средство за постигане на тези цели. 80% от европейския бюджет е в инвестиции, които е, мобилизират е, друго финансиране. И това е само а, може да бъде постигнато от европейския бюджет. Следователно, аз искам да споделя с вас, че аз не разбирам много добре позицията на съвета, която от една страна подкрепя стратегията Европа 2020 година, от друга страна казва точно обратното. Трябва да има последователност. Това трябва да а, доведе до бюджет, който е на висотата на нашите амбиции. Трябва ни инвестиции в научно-развойната дейност и а, да има резерви за растеж, както вие цитирахте в цяла Европа. Ние сме коректни, ние сме убедени, че има някои а, табута, за които се говори, това са собствените ресурси. И би трябвало наистина да се използват тези бюджети. Вие казвате, че са необходими нови фискални капацитети. Някой в Европейския съвет използват европейския бюджет, за да създадат един нов мини бюджет. Аз не разбирам какво означава това. Те не могат да да финансират основния бюджет, как ще финансират втори бюджет. Моята логика не ми позволява да разбирам тези неща. И ако това трябва да се направи, аз ще поискам парламента да отиде в Европейския съд, за да може да разбере това. Необходимо е да засилим нашия економически и валутен съд е, съюз. Трябва да се приложи системата от 6 мерки. Те трябва да бъдат ратифицирани и а, трябва също така да се въведе повече економическа и фискална хармонизация. Искам да ви благодаря а, за това, което казахте за евро, еврозоната. Нашия парламент е парламента на еврозоната. Следователно трябва да се вземат а, а, отговорни решения заедно с Европейската централна банка. А, евро. тук не става дума само за 17 държави членки на еврозоната, става дума за 27-те държави членки на Европейския съюз. Всички, които говорят само за еврозоната, аз мога да кажа, че комисарите, е, съдиите, имат нужда от е, този е, инструмент. по трябва да се говори и за британската политика. Аз гледам на прагматизъм а, на а, съюза между консерваторите и а, социалистите в Англия. А, една държава може всичко да блокира, така че трябва всъщност да си спестим усилията на съвета и да поставим въпроса а, предварително. За първи път национален парламент забранява всякакви преговори на своя държавен ръководител. Според мен това не е а, напредък. Европа се изгражда на базата на компромиси. Европа е а, ценност, която се основава на отговорност и солидарност. Трябва да имаме национална визия за политиците. Е, не може да се говори за национална преса, като че ли тук става дума само а, за този проблем. Трябва да се говори за суверенитета, но нашата, нашия суверенитет е европейски. 27 европейски национални суверенитети не могат да се справят с това, което става в момента в света. Ние искаме а, обедине, Европейско обединено кралство, е, Европейска Франция и а, други европейски държави членки. Ние искаме да интегрираме една политическа а, интеграция. И сега преминавам на немски. А, вие говорихте за европейска история, госпожо Мерки, Меркел. Вие имате голям опит в това отношение. Вашия живот показа колко е важна една обединена Европа. Ние от ЕНП ви вярваме, че ще продължите да оформяте Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин Дол. Е, хубаво беше, че в крайна сметка ви дадох 7 минути. Сега давам думата. Е, ново е също така, че господин Кол Бендит е, го подкрепя господин Бал. Искам също да ви благодаря, госпожо Меркел, че сте тук. Много се радвам, госпожо канцлер, че сте тук. Аз ви се възхищавам, възхищавам се на коментарите ви за Европа, но трябва да си задам въпрос за националната германска политика. Вие, госпожо канцлер, много по-добре от мен знаете, че германското економическо чудо се основаваше на добрите социални условия, които имахме, имахте в Германия. И а, ние видяхме едно разграждане на социалните мрежи. Виждаме какво се случва неодавна в Гърция и се казва, че трябва да се стигне до споразумение с тройката, но вие знаете много добре, че тройките обикновено разрушават а, а, възможността на економическата и социалната политика да действа. Госпожо а, канцлер, вие говорихте за свободата. Какво ще правят а, а, хилядите, милионите безработни с тяхната свобода, свобода от работа? Не можем да стоим с кръстени ръце и да гледаме безучастно новата статистика на безработицата е ужасяваща. Вие казахте, че трябва да се въведат промени, но защо толкова колебливо говорите? Защо говорите за банк Банковия съюз, рекапитализацията не работи. Ще оставим ли Испания и Ирландия без да им помогнем. Аз мисля, че трябва да им помогнем. Вие говорихте за кризата с, с дълга, госпожо канцлер. Ще трябва да ви коригирам. Испания нямаше държавен дълг в началото. Те имаха дълг, който доведе до а, криза в банковата система, когато започна този процес. А сега имаме различни а, лихвени проценти. Германия, Австрия и други държави просто не могат да седят безучастни. Има огромно несъответствие между лихвените проценти, което а, прави невъзможно възможно излизането на Гърция и Испания от кризата? Защо не видите какво направи вашия собствен съвет и е, спасителния фонд. Защо не си вземете бележка от това, госпожо канцлер? Не става дума за обединяване на дълга на общностно равнище. Трябва да се работи в капиталовите пазари, за да се намалят лихвените проценти за унеси държави, които са неприемливи на сегашното им ниво. Говорихте за Жак Делор. Мисля, че всъщност вие говорите за някаква друга европейска история. Жак Делор говореше колко е- са важни инвестициите за обединението на Европа, а вие говорите за растеж и инвестиции в образование, научни изследвания. Но вие знаете прекрасно, че всичко това е а, в отпадък, опадък, защото държавите трябва да предприемат мерки за а, ограничаване на разходите и не могат да си позволят научни изследвания. Госпожо канцлер, вие говорихте за Жак Делор и за Хелмут Кол. Имате право да го направите, разбира се, но мисля, че има и друга гледна точка. И когато се говори за бъдеще по тези въпроси, трябва да се мисли за милионите безработни, за повишаващата се безработица, за социалните проблеми във вашата страна и в други страни. И това е нещо, на което ние трябва да реагираме. И сега ще се, ще кажа съвсем накратко нещо за бюджета, госпожо канцлер. Да, вие вероятно имате много по-разумен подход към бюджета от Обединеното кралство или някои други държави. Но ако гледаме на хоризонта 2020 година и ограниченията, които се налагат на базата на предложенията на кипърското председателство, ние трябва да се противопоставим на това. Ние трябва да кажем, че растежи инвестициите в европейския бюджет не трябва да бъдат съкръщавани. Те са част от европейския бюджет. И накрая, госпожо канцлер, вие отново ни напомнихте, че сте физик. Вие сте свикнала да правите опити, но ако опита е неуспешен, тогава той се изоставя и се прави нещо друго. Не, не става дума за спестяване, тук става дума за екстремни ограничителни мерки за създаване на работни места. Трябва да направим нещо за безработните. Има и младежка безработица, която просто не можем да гледаме безучастно. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der Liberalen und Demokraten. Сега за групата на либералите и демократите, господин Ферховщад. Госпожо Меркел, първо благодаря ви за вашето изказване. Вие не повторихте днес това, което казахте преди няколко дни, а именно, че кризата ще бъде преодоляна след 5 години. Това казахте на срещата на Християн-демократическия съюз. Аз съм оптимист по природа, но честно казано имам съмнения за това, което вие казахте. И това е така, защото всички мерки, които бяха наложени до ден днешен, не доведоха до резултати. И няма да доведат, ако не се заемем с происхода на кризата. А реалната, истинската причина за тази криза днес е политическа. Да, тази политика има економически и финансови последици, но кризата е предимно политическа и истинската причина за тази криза е липса на държавен орган, който да стои в основата на Европа, в основата на едината валута. Може би една държава може да съществува без валута, но не мога да си представя как една валута може да съществува без държава. Искам да го докажа с някои цифри. 90% е залъжнилостта в еврозоната. Господин Свобода говореше за Италия и Испания и средния процент за еврозоната е 5%. В САЩ този процент е 103, повече отколкото в еврозоната. И САЩ плащат по-малко 2% лихви. И в Япония 226 е процента на задлъжнаността. Два пъти повече, отколкото в Италия. И те плащат 1% и половина по свой дълг. Най-низката процентна ставка в света. Как се получава така, че у нези, които имат най-голяма задлъжнялост, плащат най-низки лихвени проценти? Обяснението е лесно. Защото зад тази валута стои реална държава. Зад йената Япония. Зад долара стои бюджет, който е 24% от БВП. А в Европа в момента няма нищо подобно. И дори един бюджет от 1% се разглежда като прекалено висок от много ваши колеги. И може би това, което вие, госпожо Меркел, може да направите, е да споменете тези цифри на вечерята с господин Камерън. Може би това е добра възможност. Споменете тези цифри. Let's face the reality of today. Нека да погледнем каква е реалността днес. И нека да не се заблуждавам, че с полумерки можем да решим проблемите на еврото. Еврото не може да продължава да съществува и може да изчезне, ако не създадем истинска европейска държава с всичките необходими компоненти, които вече са заложили преди 200 години американците в своята държава. Това означава истинско европейско правителство, истинска европейска демокрация, истински европейски бюджет, истинско европейско министерство на финансите и накрая също Европейския пазар на облигации – това е единственият начин да се реши проблема, споменат от господин Свобода, а именно твърде високите лихвени проценти в Европейския съюз. Или се придвижваме към Федерална Европа или имаме проблеми. И последно, искам да кажа нещо за Европейската Централна банка. Ние ви уважаваме много, както вие знаете, като канцлер на Германия. Но това, което вие казахте, по случая с господин Меч за нас е неприемливо. Мнението на парламента, дами и господа, е изпълнено с уважение много ясно. Това, което ни очакваме е, че Европейският парламент следва да бъде разглеждан по същия начин, по който ви разглеждате германски Бундестаг когато става дума за вътрешни въпроси. Европейската демокрация, госпожо канцлер, е също толкова легитимна, колкото и германската демокрация. Äh, Сега давам думата на а, госпожа Ребека Хармс от името на групата на Зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря, че а, вие се явихте на нашия дебат, госпожо федерален канцлер. Ние ви помним, като онази е, жена европейски държавник, която накрая даде възможност за Лисабонския договор и влизането му в сила. И за това ние искаме да говорим с вас за начина на функциониране на европейската демокрация. Разбрах думите ви днес така, че вие искате да отправите послание, че никой в Германия не смята да разделя Европейския парламент. Аз е, обаче разбирам по друг начин предложенията на германската страна и искам да покажа пред вас, че не мога да си представя в бъдеще в Европейския парламент, тогава когато трябва да се вземат тежки решения по економически и валутни въпроси и по економическия и, и валутния съюз, полските колеги да напуснат залата преди гласуването. Не мога да си представя някой, който познава европейската история наистина да застане зад идеята да направи парламент на еврозоната. Не мога да си направя, че е, във вашата страна сериозно се е, смята тази идея да бъде зарибена с е, специален бюджет за еврозоната, за което никой не може да каже е, откъде ще се вземат парите за този бюджет. Е, по отношение на европейската история, е, за мен е добре, че напомняте за свободата и демокрацията, но мисля, че както е, се запознах с ситуацията в е, източната и югоисточната част на Европейския съюз, обещанията за по-добър живот, за повече справедливост, това всъщност беше двигателя на големите движения, за мощните движения на изток на европейския континент. И сега, когато погледнем погледнем резултата от политиката за овладяване на кризата, просто не виждам дали и как се преследва целта за повече справедливост. Искам да подчертая, че в Европа все повече хора се страхуват за бъдещето си. Гърция е само част от тези страни, където може да се види докъде води едностранната политика на строги мерки. Никой няма да каже, че сме срещу економиите. Това, което винаги е било на обект на дискусия в парламента е едностранната политика на строги мерки. Аз броя срещите на високо равнище тук в Брюксел и нашите опити да можем да се споразумеем с съвета. Обаче нещата не се подобряват, напротив, положението става все по-лошо. Въртим се в дяволски кръг, въртим се в едно движение надолу, в една бюджетна политика, която разедини през последните години Европейския съюз. И това, което получаваме като обещание от МВФ, е, води до там, че този дяволски кръг става все по-омагьосан и той се влива накрая в рецесия и е, Гърция, Португалия, Испания, Италия, те вървят по този път. Това е нещо, което мисля, че вие като физик е, е, с аналитична нагласа трябва да имате предвид. Германия трябва да преодолее този е, едностранна политика на строги мерки и да прибегне до нови инструменти, които са ни необходими не само за да държим еврото стабилно, но да държим стабилен и единен и Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. Сега за европейските консерватори и реформатори, господин. Господин Каланан. Благодаря, госпожо. Благодаря госпожо канцлер на немски. Аз фест. И като първия британски евродепутат, който се изказва в този дебат и като читател на Списан Шпигъл, искам да изразя надежда, че се надявам, че не се обучат много това, което чувате от някои хора. Аз бих искал повече европейски страни да имат предприемаческия дух и економическа дисциплина на Германия, защото ако беше така, то тогава щяхме да се срещаме в една доста по-друга обстановка и атмосфера. Изцяло се чувствам на немските данокоплаци, защото преди години никой не им каза, че този огромен проект за еврото и единия паричен съюз ще поиска от тях страхотни саможертви. И ако бях немски дънакоплатец, щях да съглася с вашите колеги, като господин Вестер Веле и другите политически съюзници, но трябва да кажа, че бях огорчен, че някои лидери на политически партии то в парламента казват неща доста по-различни от това, което техните партии казват в техните страни. Аз смятам, че трябва да има фискална отговорност. И съм съгласен с вас, че предпазливата фискална политика е разумна. И Маргарет Тачър казваше, че проблемът с социализма е, че в крайна сметка той просто пропилява парите на другите хора, които е получил други хора. И ако мащите пари биха се използвали като пречка на еврото, аз също така бих искал да внедря дорако защитни мерки за това да не се получава така, че се пропиляват възможностите за спасяването на страни, които са в тежка ситуация. Това, което виждаме на улицата на Атина, виждаме, че то показва това какво случва, когато се предава суверенитета на държавата на някого другиго. Както виждате, ние сме на пътя към социални безредици и виждаме, че нещо подобно започва да случва в Испания. Вие говорихте днес за условията, за които трябва да изпълнят правителствата на държавите в еврозоната и се опасявам, че дори Германия няма да има финансови средства да изпълни тези мерки. Обаче времето изтича. При разглеждането на европейските договори ще доведе до това, че държавите ще започнат преговори, за да защитят повече интересите си. Аз съм сигурен, че това ще направи моята държава. Някои държави искат да има повече политическа интеграция, но трябва да се знае, че далеч не всички споделят тази идея. И може би е добре и да се слуша, а не само да се изнасят лекции. Но в крайна сметка аз смятам, че Германия продължава да бъде изправена пред същия сериозен избор, както и преди две години. Или ще се извади голямата базука или каквито искате аналогии, или ще оставите страните, които страдат от оковите на една свръх оценена валута, да продължат да страдат от, не, от тези окови. Може да има една по-силна валута за избрани държави. Моята група не иска Европа да се провали, но ние искаме да излезем от тази криза, за да можем да отговорим на истинското предизвикателство на Европа. И това основно предизвикателство е това, че Европа губи своята конкурентоспособност и съответно своята позиция на световните пазари. За да може да постигнем растеж е необходим свободен пазар и економически реформи в целия континент. И се надявам, че Германия ще поема тук водеща роля. И благодаря ви, госпожо канцлер, за вашето посещение днес. E Сега давам думата на господин Фарач за а, политическата група на а, ЕКР. Добър ден на всички. Значи, отивате да обсъждате с Дейвид Канмер на европейски бюджет и го правите на фона на това, че и това е срещу гласуването на камерата на общините. Естествено правите това а, в, на фона на голяма големи, голямата раздразненост в, на Европа, която влага милиарди евро в Европейския съюз. Тук не става дума за европейския бюджет, става дума за мястото на Великобритания в, в този съюз. Всъщност ние сме хората, които не пасват, така да се каже. Ние не се присъединихме към еврозоната. И когато когато вървят дебати, няма нищо, което може да каже британския министър-председател. И когато той го каже, го изпращат в ъгъла. Всъщност, вие правите от еврозоната една, а, и, о, чрез еврозоната една централизирана Европа. Дали говорите за хармонизация на финансовите пазари, дали говорите за данък върху финансовите танзарки, каквото и да направите, а, Камерон е в позиция, в която не може да каже нищо друго, освен не, защото британското обществено мнение и а, дори а, лейбаристската партия откри у себе си малко несъгласие и евроскептицизъм скептицизъм. И виждам а, една враждебност по отношение на а, а, Великобритания и се обвинява Англия за, и Великобритания за неуспехите на, в еврозоната. Не, не е ли по-честно да се каже, госпожо канцлер, а, не вървят нещата. А, Дейвид Камер няма коража да каже, че трябва да да излезе от, е, от Европейския съюз, може би ако вие му кажете, ще разбере. Трябва да имаме един дружелюбен а, приятелски а, развод. Сега за обединената левица госпожа Цимър. Не знам сега дали трябва да съжалявам господин Камаран. Господин председателят, колеги, давам думата на госпожа Цимър. Тя ще говори. Аз не знам дали е, сега трябва да съжалявам господин Камерън. Всъщност е, не. Е, не буди съжаление у мен. Госпожо федерален канцлер, вие днес е, на няколко пъти припомнихте историята. Днес е, е не само денят на Обама. Днес е 59 годишната от Великата Октоврийска революция и вие си спомняте много добре е, това от общите учебници, по които сме учили, но знаете също... Председателят, госпожо Цимър, председателят отново, колегите, аз не знам, че все пак Великата Октоврийска революция буди такъв ентусиазъм сред вас. Госпожа Цимер, аз посочих е, Октомврийската революция за това, защото е, много от вас са преживяли вятърът на промените през 89-та година. И всъщност един от изводите беше, че трябва да създаде система, която да обвърже социална свобода и лична свобода. И ако тя не го направи, няма да съществува. Затова казвам, че е, с поглед насочен към Гърция и други държави и е, политиката, която се води към тях, политиката на строгите мерки, тя води към бедност на хората. Тя е, ги кара да губят почвата под краката си, тя води до несъстоятелност на много малки и средни предприятия. Austerity kills. Това е, са осъзнали отдавна депутатите от моята политическа група и са го заявявали многократно. Искам да насоча вниманието ви към Европейския комитет за социални права. Това е, е инструмент или институция на Европейския съвет, е, на съвета на Европа. Меморандум в е, Гърция е, срещу Европейската социална карта е, извършва се нарушение в случая и всъщност минималното заплащане на лица между, под 25 години всъщност е две трети от минималното заплащане за лица на тази възраст. И сега, как ще реагирате на увеличаването на работното време на още по-драстично намаляване на заплатите? И точно тук и ви приканвам най-настоятелно да сложите край на тази политика, защото тя не води към успех, защото намаляването на себестойността на продукцията не е залога за успех. Това не е реалността. Вие не можете само да залагате на конкурентно способността на Европейския съюз и държавите членки. Какво ще ни помогне тя, когато разрушава хората? Вие носите отговорност за това, но не само вие, но и другите държави. Скоро имаше синоним за солидарност в Европейския съюз и този синоним се наричаше кохезионна и структурна политика. И трябва да ви кажа, че солидарността, която беше заложена в основата на тази политика, сега се обръща в друга посока предвид дебата за бюджета и много годишната финансова рамка. Нашето искане не повече, не, не по-малко, а повече пари за кохезионната политика. За да може да решава задачите си Европейския съюз, трябва да разполага с повече средства. Престанете с тази блокада от страна на федералното правителство, че е, бюджетът не трябва да получава повече от 1,5 е, вноски. Аз е, мисля, че е, ни е необходима повече политика в в тази насока. Преди да ми вземе думата, господин председателя, моля ви, помислете за това. И едва ли има една държава членка е, в Европейския съюз, която е, би подкрепила е, съкръщенията на средства за политиката за развитие. Това е позор за нас като Европейски съюз. Ако искаме да носим отговорност за това, което става в страните извън Европейския съюз, трябва да започнем да действаме от сега. Не трябва да съкръщаваме тази помощ и то с 7 милиарда евро. Това е позор за Европейския съюз. Председателят, благодаря госпожо Цимер, сега за независимите колегата Зуза Бакла. Frau Merkel, Frau Bundeskanzlerin, Госпожо Меркел, госпожо федерален канцлер, благодаря ви за вашето посещение. Вие не сте забравила и не трябва да забравяте, че тази сграда, в която се намираме, е всъщност домът на европейската демокрация. И сега, моят въпрос към вас е следният. Федералният конституционен съд обяви за противоконституционна е, клаузата, блокиращата клауза, защото трябваше да се осигури равен шанс на политическите партии. По тази тема искам да чуя от вас какво федералното правителство, респективно Бундестага, смята да правят в бъдеще. Благодаря на господин Зуза Бакра. Госпожо Меркел, давам ви думата. Ja, ich möchte mich Аз не питах какъв е моят регламент, господин председателя, но мисля, че мога да говоря. Ще започна с отговор на въпроса на господин Йозеф Дол. Ние имаме някои общи черти, но въпросът за бюджета на еврозоната той изигра важна роля при много от нас. Надявам се, или по-скоро си пожелавам, че всички държави членки на Европейския съюз да станат членове на еврозоната. Така беше проектирана тази еврозона. Ако тогава се знаеше, че 20-25 години ще изминат, докато всички се присъединят, това би събудило въпроси, но сега се примиряваме с този факт. Това обаче означава, че ние трябва да въведем известна степен на задължителност, но няма да я постигнем за е, някои държави членки, защото те искат да имат повече свобода. Но онези, които трябва да бъдат задължени към една обща валута, трябва да са готови да поемат повече задължения. Ако участват и други, ще се радвам, но не мога да ги принудя. И тъй като иначе общата валута ще се разпадне, от една страна ни е необходима задължителност, е, обвързващ принцип, а от друга страна виждам, че някои задачи в страни, които днес се занимават силно с консолидация на своите бюджети, няма да могат да бъдат изпълнени в обозримо бъдеще. Аз съм дълбоко убедена, че добро средство за борба с младежката безработица е доброто образование на младежите. Страни, като Испания и Португалия, трябва да изградят добра образователна система. Обаче трябва да заявят, че няма да могат да го направят близко бъдеще. Така че аз не мога да възлагам задължителни обвързващи задачи задачи на Испания и Португалия, без преди това да им кажа откъде ще получат финансовите средства за това. Аз не се надявам, че всички 27 държави членки ще гласуват за това веднага да бъдат изпълнени тези задачи. Знаем, че всеки в Европа се нуждае от добра система на професионално обучение, но не всеки може да се възползва от европейските средства. И за това аз мятам, че трябва да се борим за единството на еврото, защото то е важно за нас в противен случай не виждам равен шанс за всички 27 държави членки. И ако един ден всички станат членове или почти всички станат членове на еврозоната, тогава вече ние ще имаме по-силни структурни и кохезионни фондове, ще предлагаме повече средства и ще имаме повече обвързващи задачи но нямаме време. Международните пазари не ни дават дори месеци, така му ли години, за да можем да изпълним тези задачи. Второ, на въпроса на господин Свобода. И слушах много внимателно това, което казахте и мисля, че всички ние сме единни в мнението, че 50% младежка безработица в някои държави членки са не само ужасна цифра, но и нещо недостойно за Европа. Затова трябва да вложим всички усилия да променим това когато поех своята длъжност в Германия имаше над 5 милиона безработни. Една от причините беше, че едно е, федерално правителство на е, социалистите и зелените е, се възползва е, от е, определени е, предимства. И беше намалено нивото на социалната помощ, е, бяха е, проведени пенсионни реформи, с които се удължи пенсионната възраст. Нито една партия в Германия не получи някакво предимство от това. Трябваше да чакаме около 5 години и тогава вече се проявиха резултатите. Днес имаме под 3 милиона безработни, имаме добра ситуация по отношение на бюджета и в момента важното е, че ако вие днес е, пътувате е из Европа и е, кажете, че се е, прилага сляпа политика на строги мерки и не видите, че за страните са необходими структурни мерки, то тогава вие ще направите грях спрямо синдикатите и работниците в Европа. Гърция навлезе в трудности, когато дефицитът беше 15%. Тогава нямаше тройка, тогава не се възлагаха е, условия и изисквания и международните инвеститори решиха Гърция да не е, получава повече заеми. Това беше изходната ситуация. Ако дискусията продължава така, че на гърците просто се казва да, ситуацията ви е лоша, лоша е, наистина, но трябва да им се казва ситуацията е лоша, но не е правилно, не е редно да се правят стачки, когато се извършва приватизация и когато железниците не получават постъпление от продажба на билети, за да заплащат на служителите си, когато не се работи в министерствата, когато има а, данъчна система, но няма данъчни постъпления. Ако ние в Европа не сме в състояние дружески да си казваме това, то тогава кой би ни казал това извънземни ли? То тогава ние няма да бъдем една истинска Европа. Ние сме 9% от световното население. Произвеждаме 25% от брутната световна продукция и имаме 50% от социалните разходи в света. Ако смятате, че това можем да го направим без структурни реформи, ако смятаме, че, ще имаме, непро... че имаме непрозрачни пазари, то тогава няма защо да се чудим, че младите хора нямат работа. Ще водим тази борба в името на хората и моят опит от Германия показва, че това е правилната борба. Тогава синдикатите ни помогнаха, но Мога да кажа също, че и до днес нашите синдикати все още имат резерви срещу увеличаване на пенсионната възраст, но в случая е, ние поехме задължението да вземем такива решения. За това моята най-сърдечна молба е там, където Европа трябва да се промени, е, там, където е, сме се отпускали в доволство и не сме действали, ако затваряме очите си, то тогава ние няма да осигурим нашето общо благосъстояние в бъдеще. Господин Верховстат, естествено, да, трябва да има държавен авторитет, но ние не успяхме да приемем Европейска конституция. Провали се референдума във Франция, в Нидерландия, също и на други места. Как да го направим? Ние трябва да убедим населението на Европа, че трябва да бъдем едини, но как да го направим? Не можем да изхвърлим детето заедно с люлката. След като някои държави не правят това, което би трябвало да направят, е, е, и как, както е с евробоновете. Какво всъщност е, се получи с въвеждането на еврото? Лихвите бяха навсякъде ниски и това доведе до намаляване на конкурентоспособността на някои държави. За това трябва да влагаме нашите средства за подобряване на нашата сила и аз съм за това комисията един ден да се превърне в нещо като европейско правителство и съм за това съветът да бъде нещо като втора карта камера и съм за това Европейския парламент да защитава а, и да има европейски правомощия, но днес, днес ние първо трябва да спасим еврото и така да се каже да изградим един стабилен фундамент и тогава трябва да дадем вече малко време на хората, за да осмислят този път. Надявам се, че е, е, казах е, нещо в отговор и на въпросите на госпожа Хармс. Аз трябва да ви кажа в случая, че страните, които имат програма и от тройката, им изпитват много по-големи трудности с структурните реформи, отколкото с економиите. Там се провеждат мерки за економии, вместо да се правят, примерно, реформи на пазара на труда. И тази готовност към постепенни промени, това е което се иска от нас. Ще кажа нещо във връзка с Великобритания. Аз желая силна Великобритания в Европейския съюз. Казвам го съвсем ясно. Аз идвам от Германия, Великобритания присъства когато бяхме обединени от, освободени от национал-социализма. Аз не мога да си представя Великобритания да не е част от Европа и мисля, че е добре и за Великобритания да бъде част от Европа. Когато днес сте някъде сам загубен в един свят със 7 милиардно население, не мисля, че това ще бъде добре за Великобритания. За това ще вложа всичко от себе си Великобритания да стане добър партньор в Европейския съюз. Това ще кажа и тази вечер там и аз моля обитателите на а, този чудесен остров, да осъзнаят, че е щастливо да се живее на остров, но не е щастие да се живее сам в света. Ние сме в един Европейски съюз, ние сме за свободата на пресата, на убежденията, за всички свободи. Погледнете, едва ли има по-задружни от нас в света. На госпожа Цимър ще кажа следното. Вие много добре се изразихте, е, когато казахте, че вятърът на промените ни доведе е, през 1989 е, до свободата и че по време на социализма не е осъзната необходимостта от съществуването на лична и социална свобода на равнопоставено равнище. Обаче не може да се прави политика срещу здравия човешкия разум. Тази система тогава беше една абсолютно абсурдна система, която спираше творческият порив на хората. И когато днес говорим за социални системи, не трябва някой да си си представят някои, че тя служи само за преразпределение, а други трябва да осигуряват средствата. Това не е вярно. Някой трябва да плаща данъци, някой трябва да бъде предприемач. И това трябва да осъзнаем в Европа. Малките фирми, големите фирми, когато те реализират някакъв продукт, той трябва да бъде разпределен и трябва да бъде разпределен справедливо. Аз съм съгласна в това отношение с вас. В Германия ние сме задължени да не критикуваме решенията на нашия Конституционен съд, а да ги приемаме. И ние не знаем все още точно какъв ще бъде изводът е, от това решение. Това ще направи германския Бундестаг. Мога само да ви кажа, 3% за да се провалим отново, това не е правилният отговор. Това става дума за бариерата от 5%. Председателят, федералният канцлер не може да критикува решенията на Федералния конституционен съд, но председателят на Европейския парламент може. Това беше лошо решение и изобщо не отразява действителната роля на Европейския парламент. Сега предлагам да а, действаме по обратен ред. Господин Саблакла за две минути. Госпожо канцлер, вие ми дадохте много по подробен отговор. Благодаря ви. Председателят, вие сте пълен економист, ако мога така да се изразя, човек, който економиства време. Господин Фарач. It's a very different European Union, isn't it? Всъщност става дума за един съвсем различен Европейски съюз. 17-те в Европейски в еврозоната а, вървят в една посока и а, господин а, Камерон а, просто няма как, а, няма избор, трябва да каже не. И ние сме пепеляшката. Дори а, британските членове в този парламент а, няма да могат да гласуват. Разбирам това, което вие казвате, но се оказваме в една изцяло изцяло нелогична позиция. Може би господин Камерон ще се съгласи с вашата теза, но британското, британските граждани искат нещо съвсем различно. Госпожа Цимер? Съвсем накратко, по две точки. Економиката економическата политика като основа за това, че трябва да се разпределя нещо и да се налагат социални права. Съгласна съм с това, но ви казвам, че при условията на срогост през следващите 20-25 години в най-силно засегнатите страни няма да бъде възможно да се е, създадат е, трайни економически основи. И аз искам да чуя как при тази политика на строги мерки ще се е, реализира Европейската стратегия за устойчивост в социално и в екологично отношение. Второ, вие на едно място казахте преди малко, че Европейският парламент е важен партньор по всички въпроси, свързани с борбата с кризата. Питам ви, защо фискалният договор е, беше сключен във формата, в която е вклю, сключен? Е, защото е ясно, че още е, в настоящия момент той е, колидира в материално и формално правно отношение с европейското право. И въпросът за провеждането изпълнението или изпълнението на фискалния договор от комисията, кой ще придружава това изпълнение след като Европейският парламент е оставен отвън. И за това ние можем да кажем да, на 1 януари фискалният пак ще влезе в силата, но не може да се изпълнява от Европейската комисия. Как искате да решите това противоречие? Господин Келнан. Госпожо канцлер, благодаря ви за това, че дойдохте тук днес. Мисля си, че обсъждането беше интересно. Чухме доста политическа риторика. Не чухме доста за економическата реалност обаче от някои депутати. Някои смятат, че октомврийската революция е смъртта на милиони хора в Русия и Съветския съюз, но ние сме свикнали да чуваме това отляво. Пожелам ви всичко най-добро, госпожо канцлер. Разбира се, има държави и депутати, които искат е, Германия и други страни да упражняват в еднаква степен фискална дисциплина. И мисля, че е много жалко, че вие трябва да разчитате единствено и само на Християн-демократическия съюз. И тук в Брюксел има едни стремежи да се похарча 40 милиона евро на един абсолютно ненужен музей, особено сега, в условията на сегашната економическа криза, това е безобразно. В момента много семейства затягат коланите си. Европейския съюз трябва да направи същото. Трябва да се уреже бюджета. Нямаме нужда от по-голям бюджет, имаме нужда по-добре да използваме съществуващия бюджет. И надявам се, че Дейвид Камерен ще съгласи тази вечер с необходимостта на ограничаване на разходите в Европейския съюз. Дори и Политическата група на господин Свобода иска да бъде намален бюджета. Това са условията в обвиненто кралство и не може да се позволява всяка година да нараства непрекъснато бюджет на Европейския съюз, когато много държави членки страдат от рестриктивна економическа политика и когато виждам какво става, аз съм убеден, че вие, господин Камерън, ще намерите един взаимноприемлив начин за излизане от кризата госпожа Ангела Меркел, аз, е, госпожа Хармс, аз е, искам да посоча, че е, До голяма степен Великобритания е доста индустриализирана страна. Поздравете господин Камеран и господин Милибант. Аз мисля, че те няма да бъдат в състояние с антиевропейска позиция да е, доведат страната до е, едно стабилно развитие. Аз утре ще пътувам за Гърция, затова още веднъж се запознах с актуалната ситуация там и смятам, че наистина трябва да се признае, че с опитите за реформи те вече се изчерпват. Те е, намалиха наполовина пенсиите, намалиха заплатите, както е, е, дори в Германия по времето на въвеждането на реформата Хар 4 не беше направено. Те правят чиста политика на строги мерки и е, това се прави във време на най-тежката економическа световна криза. Това всичко ще свърши в ужас и това трябва да се признае. Госпожа Меркел, ако грихите не могат е, да е, изпълняват е, е, добре условията, то тогава няма да могат да издържат и другите страни в криза. За мен е позор, че Германия и някои други от по-богатите страни провеждат експеримент за сплутаността на Европейския съюз, който е, ще бъде коригиран по смислен начин тогава, когато кризата достигне и вашите домове. Това проличава още днес, но не е правилно. Този курс, който означава първо реформи в държавите членки и след това а, ние ще а, имаме а, повече общи решения, повече а, общностен принцип в валутния и а, економическия съюз, това разединява Европейския съюз. И част от честния анализ е да се каже, че курса, който вие е, застъпвате, няма да може да продължи е, след е, е като след господин е, Трише, господин Драги е, решава да се спаси това зло чрез политика на изкупуване на дълг, каквато е била непозната в Европа. Така че много ви моля, престанете с този курс на блокада от така наречените страни донори. Председателят, благодаря госпожо Хармс. Господин Ваховщад. Yes, I, I, don't think that with this... Да, не смятам, че не сме съгласни в дългосрочен план. Проблемът е, с графика, кога трябва да се предприемат различни стъпки. Вие казвате, да, съгласна съм с идеята на федерални камери на парламент, съгласна съм с европейско правителство. Но въпросът е, че трябва всичко това да се направи сега. Ако вие сега не създадете всички тези органи, няма да преодолеете кризата. Това, което се случва днес с лихвените проценти, е много показателно. Аз не съм против ре стриктивната економическа политика в Южна Европа. Смятам, че това е много важно нещо, но половината от последиците, т.е. спестените пари от тези от парите спестени от тези мерки се използват за обслужване на дълга извън Европа. Т.е. парите на немския данокоплатец отиват да се, за това да се плащат проценти на притежатели на облигации извън Европа. Това не може да продължава такава. И всичко това идва от вашите собствени економически съветници, които ви казват, че е необходимо да има взаимно осигуряване и имитиране на дълга. И това се прави по такъв начин, че всички страни ще са длъжни да участват и да намалят своята държавна задлъжнялост. По този начин ще се увеличи фискалната дисциплина. И всички компетентни експерти казват, че трябва да се намали лихвения процент по дълга на страни като Италия и други страни, защото иначе не можем да се възстановим. Защо да не го направим така? Защото иначе няма да можем да решим проблем с кризата в краткосрочен план. Да, вие водите преговори с съвета за пакет от два законодателни акта. Обаче, позицията на парламента е, че няма да има одобрение страна парламента на този пакет, ако няма Европейски фонд за погасяване на дълга. Господин Свобода, госпожо канцлер, апелирам към вас като към физик въпреки че имаме различна оценка на реформата Харц, е, не можем да сравним това с е, това, което се изисква сега от страни като е, Португалия и Гърция. Разликата е цяла бездна и ви давам изцяло право, че всичко, което изброихте, да, е, по отношение на структурните реформи, аз съм съгласен с вас, но се прави друго, е, изисква се друго, поставя се друг натиск. Защо изминаха тези две години така в случая с е, Гърция и се допусна данъчно укривателство? Тогава трябваше да се упражни натиск, защото данъчното укривателство не е приемливо и за това смятам, че политиката трябва да бъде променена в това отношение. И по последната точка, по която сме единни, госпожо канцлер, това е Великобритания. Великобритания и според мен е част от Европа. Великобритания трябва да остане в Европа. Може би можете да кажете на господин Камерън да а, посещава по-често лондонското Сити. Популистите, да, господин Фарадж, да, те искат Великобритания да излезе. Но а, и хората, да, сега е популярно да се рога Европа, но не мисля, че това е в интерес на европейското население, защото то ще страда страда от това. Не политическите, така да се каже, функционери, като господин Фарач и други, които изпълняват своите политически цели. И последно по бюджета. Необходим ни е разумен бюджет за растеж и за много други неща. И ми позволете е, да кажа нещо във връзка с господин Камерън. Британците е, се бориха много за е, добър бюджет. Полша също, спомням си и речта на полския външен министр. Да, сега вече сме тук, вътре сме, нямате нужда от нашите пари. Ако а, става дума за разширяването на Европа, то тогава наистина трябва да се предоставя средства на тези страни, които са се присъединили. И затова парламента ще се бори за честен бюджет и можете да кажете на господин Камран, че имаме силна воля ако бюджетът се отхвърли и ако има масивни съкръщения в него, ние ще се борим да бъде прият един реалистичен, разумен бюджет, който да дава възможност за растеж в Европа. Можем да се гордеем с това като Европейски парламент и се радваме също на вашата подкрепа. Благодаря ви. Колега Дул. Колегата Дол има думата. Бих желал да подкрепя а, приятелски развод на господин а, Фараж, но нека да поспори малко за това, кой ще вземе децата на 26 държави, защото ако ам, обсъждаме този развод, приятелски развод, трябва да мислим и за децата. На второ място, госпожо Меркел, вие бяхте права за бюджета, че трябва да се реагира, но не трябва да а, забраняваме на държавите, които все още не са в еврозоната, да, да работят за тази солидарност. Напълно съм съгласен с вас. Сега, британски неуспех трябва да се използва за солидарност. А, ако имаме бюджет, който е сериозен бюджет, аз мисля, че трябва винаги да се изготвя а, сериозен бюджет. А, 96% от бюджета да се връщат за инвестиции. Не съм съгласен с казаното с господин Каланов а, решенията се вземат с мнозинството на парламента за бюджета. И така, госпожа Меркел, искам да ви изпитам нещо друго политиката за научни изследвания и иновации. Това беше нещо, което обсъждахме тази сутрин в нашата група. Къде е европейска политиката, политика за иновации и научни изследвания, които да можем да подкрепим трябва да им помогнем, за да може наистина да се работи за растеж и работна заетост. И трябва наистина да работим в тясно сътрудничество с Европейския съвет, за да можем да излезем от кривата, а, и, кризата. И това а, трябва да се направи с усилията на всички. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Маркъл ще се спра накратко на някои от аспектите, които засегнахте. Госпожо Цимър, що се отнася до правното основание на фискалния договор, първо ние бихме искали в рамките на европейските договори е, да се направи това. Една държава членка не искаше това или го искаше само при условие, че из... внесем други изменения на договорите по отношение на финансовите пазари, което според мен не е правилно. Аз смятам, че и повечето мислят така. За това е, направихме между институционално междуправителствено споразумение и е, казахме, че след 5 години това трябва да се включи в европейските договори, така че да не се изгражда нов стълб. Съветът или по-скоро правната служба на съвета ни посочи, че е, е възможно да се е, отдават под заем ор, органи и е, смятам, че това е добро юридическо решение. Смятам, че е, в Европа ние не трябва да си заграждаме този път и би трябвало това възможно най-бързо да се включи в европейските договори. Госпожо Хармс, аз знам, че много се иска от хората в Гърция и не Искам да отричам, че онези, които в Гърция са много богати, отдавна са прескочили препятствията и страдат онези, които наистина нямат средства. Това е така и ви моля все пак е, да признаете като отговорен човек, че държавният апарат на Гърция е изключително раздут, че е, няма пенсионна реформа в истинския смисъл в Гърция и когато сравним с Португалия, ние е, говорим непрекъснато за това в МВФ. В Гърция имаше много ситуации, които бяха много по-добри, въпреки че економическата сила е същата. Да не говорим за балтийските страни, които по невероятен начин проведоха реформите и днес са към в курс, е, следват курс, насочен към економически растеж. И в глобалната финансова криза е, Литва, Латвия и Естония проведоха невероятно тежки реформи и днес сега бележат добър економически растеж. Уважаеми дами и господа, аз е, винаги обичам да бъда сред колеги и Например, словашкия колега, който е социал-демократ, е, трябва да си поговорите с него как изглеждат нещата с гръцката програма за реформи. Не е така, че ние в Европа е, имаме нови държави членки, които са поели много жертви и ясно ни казват е, това, което е необходимо или не. Аз искам още веднъж да кажа две неща на Ги Варховстат. Моля ви, не се ядосвате. Това, че ние водим такава хубава дискусия, означава, че европейската политика е добра политика и се чувстваме като у дома в този парламент, а това е чудесно. И у дома не сме всички на едно мнение, но това има своя чар. Вие познавате германските социал-демократи, господин Свобода, господин Габриел той не познава германските социал-демократи в отношенията им с ХДС. Та, шегата на страна, господин Верховстат, искам да кажа следното. Е, като се има предвид е, правното основание, е, да, тук трябва да се направи изменение на договора, но това няма да ни помогне в настояща ситуация. Нито една от страните с голям държавен дълг има шанс да намали този дълг, а точно обратното, те трябва първо да намалят своя висок дефицит и аз не мисля, че това е много добър отговор, когато вие казвате, че няма да има пакет от две мерки, ако не сме съгласни с фонда за дълга. Да, това не е много добро. А, а, мнение и не е, нещо добро като основа за е, компромис. Сега, за Великобритания. Великобритания винаги е била за разширяването на Европейския съюз и който е за разширяването на Европейския съюз, той трябва да бъде и за неговата сплотеност, за неговата кохерентност. Ние в момента сме в криза с еврото, но ще влезем в голяма криза, ако е, економическата мощ на Европа не е, се е, сближи до известна степен в миналото, ние винаги сме използвали средства от структурните и кохезионните фондове там, където са необходими. необходима е гъвкавост и наистина тези фондове сега се използват много по-гъвкаво при борба с младежката безработица, за малки и средни предприятия и така нататък. Сега на Йозеф Дол бих казала следното. Германия

заедно с Франция предложи сега да проведем тази среща на върха на бюджета, за бюджета и да не изчакваме, защото е, всъщност е, е, как се възприема Европа в света, колко инвестиционни средства има за Европа, за това е важно сега да се приеме бюджета. И ако влезем в по-дълга фаза, няма да се знае кой ще инвестира през 2014 година. За страните от Средна и Източна Европа почти всички средства средства се съфинансират от структурния и кохезионния фонд и ще бъде лош сигнал, ако сега ние не се обединим. А що се отнася до политиката на, за изследователска и е, развойна дейност, ние имаме European Research Council и смятаме, че трябва да дадем по-модерно измерение на нашия бюджет. От друга страна, ако всяка година се конфронтираме с 40% увеличаване за средствата за ИТЕР, е, всеки национален бюджет ще каже, е, в даден момент трябва да се сложи сложи край. Моля ви, не смятайте, не, не ми беше посланието, че искам да се спре ИТЕР. Исках да кажа само как е, е да използваме по-добре нашите средства. Благодаря ви най-сърдечно за този приятен следовет. Председателят, благодаря госпожо Меркел. Уважаеми дами и господа, Накрая, може би, три кратки указания. Първо, Откритото, откритото заседание на председателския съвет е, има много по-голяма посещаемост от всяко средно пленарно заседание. Помислете си за това. Второ, установявам, е, установявам госпожо Меркел, е, че като че ли ще бъдете щастлива да се спре ИТЕР. Отговор от нея – не, не, не. А от друга страна, искам да кажа, госпожо Меркел, вие казахте нещо много важно. Всичко, което се прави на европейско равнище, за вас като важен е, член на съвета, Европейският парламент е партньор и е, е, този, който дава демократична легитимация на европейско равнище. Благодаря ви за вашето посещение и е, аз ще се радвам да има единодушие на Европейския съвет, защото знам какво е вашето влияние там. Сега, искам да кажа няколко думи в бюджета. Вие споменахте Латвия. Господин министр-председателя Домбровскис в тази зала, доколкото се изпомнял, е, е произнесъл реч в групата на НП и той е описал невероятните жертви на неговата страна, за да стане тя способна да се присъедини към еврозоната. Господин Домбровски каза, че ако отговорът на Европейския съюз към моя народ след всички тези жертви е този, то тогава ние така ще съкратим бюджета, че повече да не получавате кохезионни средства. Е, и това е същият ефект като на Робърт Фицо в Словакия. Ако жертвите, които дават хората, получат в отговор липса на солидарност, то тогава повече няма да подкрепят Европейския съюз. Става дума не за милиардите, а става дума за духа на солидарност, който трябва да владее в Европа и за това ви благодаря, че посочихте това и накрая вие отправихте думи и към германските социал-демократи. Видяхте, че тук е по-хубаво, отколкото в германския Бундесфакт. Видяхте, че германските социал-демократи са стабилизиращ фактор в европейската политика. Смятам, че ще се съгласите с мен. Благодаря.